Okay, ich glaube, dann haben wir eine Anzahl erreicht. Мисля, че достигнахме кворум. Първо гласуваме по резултатите от трилога за меда. Това е доклада Гърлинг. Трябва да гласуваме резултата от трилога. Имаме само едно гласуване. Гласуваме електронно, ако обичате. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 28 на 25 и 2 въздържали се. Приете. Прието е. Приети са резултатите. Продължаваме с девета точка. Това е доклада на Кейван. Тук също гласуваме. Електронно. Гласувайте сега, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. По-нататък продължаваме с доклада на Барт Стас. Също едно гласуване е предвидено. Гласувайте електронно, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е с мнозинство с 8 въздържали се. Weiter geht es dann mit dem Bericht von Pavel а сега е доклада на Павел Пок. Тук имаме един консолидиран текст, който трябва да приемем. Und zwar, Abstimmung ist eröffnet. Wer ist dafür? Гласувайте, моля. Кой е за? Против? А, е, значи, ако обичате електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е с мнозинство. Честито, Павел Пок. Продължаваме с доклада на Петър Лизе. Това е също едно гласуване, но Петър Лизе иска да каже нещо съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Аз искам най-напред да благодаря на всички колеги, които ми помогнаха да постигна този резултат в трилога. Беше много добро сътрудничество с председателя и председателя Мартин Грош на Комисията по транспорта не е перфектен резултата. Всеки, който каже, че може да бъде по-добър, по-добър резултат, така е, прав е, прав ще. Става дума за емисиите от международната авиация. И аз не съм безкрайно възхитен, но каква би била альтернативата, ако бяхме отхвърлили резултата? Щяхме да паднем обратно към предишното законодателство, т.е. всички интерконтинентални международни полети ще да бъдат включени до крайната е, цел. Затова решихме, както и някои колеги по време на дискусията казаха преди, Е, че предложението вероятно нямаше да бъде е, приложено. И резултата, както казах, не е перфектен, но много постигнахме. Това, което е тук и трябва да гласуване, е много по-амбициозно, отколкото Трани и Итре предложиха в началото. Много по-амбициозен е резултата и от предложението на еми, на комисията, защото много повече емисии от 2016 година ще са включени, отколкото а, в началния текст. Така че, ако някой има съмнение при гласуването, трябва да ви уверя, че резултата е наистина добър. Това е моето предложение и моята препоръка, значи има и други, но като се балансират е, ползи и негативи, смятам, че ползите преобладяват. Председателят, да, мисля, че наистина разумно е да се е, е, мине с този текст в пленарна зала и така гласуваме по резултата от трилога. Моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Край на гласуването. Отхвърлено е. Отхвърлен е резултатът. weiter geht's. Добре, продължаваме натам. Weiter geht's und zwar mit dem Bericht. Продължаваме с доклада Орочев отново резултат от трилог. Моля, гласувайте сега. Електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приете резултатът. Сега е, докладът УСКИ. Ниво на шума на моторни превозни средства. И това е само едно гласуване. Препоръка на второ четене. Колега, ако имате нужда от помощ, кажете. Значи, гласувайте, моля, сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Angenommen. Прието. Продължаваме. Wir müssen noch mal kurz das Ergebnis überprüfen. Само да видим резултата. Да го проверим. Wir müssen es wiederholen. Das... Ако обичате, трябва да повторим гласуването. А, машината Нещо не беше подготвено. И така гласуваме отново доклада Уцки. Колеги, гласувайте, ако обичате още веднъж, защото машината не, не функционираше, не беше подготвена. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. И това е същият резултат. Надявам се това да е верният резултат и електронно а, той да е записан. А сега преминаваме към възражението на Карл Шлютер. Това е 15-та точка. Тук също е, гласуваме електронно. Край на глас... Е, гласувайте сега, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Продължаваме. Не, не продължаваме ли? Wir sind damit am Ende der Abstimmung und es geht Приключихме с гласуването, а сега ще се занимаваме с точка 16. Това е размяна на мнение с главния преговарящ на комисията за транс трансатлантическото търговско партньорство. Колеги, които искат да участват в дебата, моля да останат. Останалите колеги тихо да напуснат. So, ich bitte doch die Kollegen, wieder ihre Plätze einzunehmen. Колеги, отново ви призовавам да седнете и да продължим с работата си. Mit der Aussprache mit Herrn Garcia Becerro, der EU-Chef. Господин Игнасио Гарсия Берсеро е главен преговарящ на споразум... по споразумението с щатите. Може би може да продължите, колеги, разговорите си отвън. Темата е важна и бих искал да сме спокойни, когато дискутираме. Ще ви кажа, кога сме записали да се изкаже, но може би най-напред да чуем какво има да ни каже главният преговарящ. Е, знаем, че комисията подготвя законодателни актове и те са е, така поставени, че да не застрашат преговорите. Опитвам се да се изразя дипломатично. Колегите са в доста голямо затруднение. Аз съм от Германия и трябва да кажа, че непрекъснато ми се задават въпроси през последната половин година на всякакви мероприятия за това споразумение. А, нашата теза е, че а, трябва да говорим, трябва да обсъждаме, трябва да търсим методи и подходи за постигане на споразумение – Даже в нашата комисия това е факт. Занимаваме се с безопасността на храните, с климата, с околната среда, с здравеопазването. Ние сме една голяма законодателна комисия. За това искаме да сме информирани. Днес или утре очаквам документи от комисията очаквам документи по това споразумение. Отначало ми бе казало, че е, трябва да чета тези документите в присъствието на служител, но аз е, отказах, защото смятам, че това не допринася за прозрачността. Някои хора смятат, че зад закрити врати могат да се създават факти, които след това да бъдат представени на парламента. Затова решихме да организираме това изслушване, това, тази размяна на мнения, за да нямат колегите чувството, че не получават достъп до определена информация. И така, вие като главен преговарящ може да ни кажете със сигурност интересни неща. Имате думата. Uh, uh, Благодаря. За мен е голямо удоволствие да се обърна към вашата комисия. За пръв път съм тук, но съм сигурен, че няма да е последен. Защото, както правилно казахте, вие имате правомощия върху две много важни е, области на политика, безопасност на храните и защита на околната среда. И е, тези теми ще бъдат много важни в е, трансатлантическото споразумение, така че е, много се радвам, че е, ще мога да разговаряме с вас. Редовно се срещаме с е, наблюдаващата група от Инта, но е, разговорите с вас са също много желателна. желателни. Моята колега Моника Хенси отговаря също за някои аспекти от преговорите. Няма да правя дълго представено и като начало. Готов съм да отговарям на въпроси и е, искам да ви дам така една обща представа за това докъде сме стигнали. Е, в преговорите и да сложа акцент по тези аспекти, които имат особено е, отношение към е, вашата работа. Нека да започна с въпроса за прозрачността. Ние сме абсолютно ангажирани с това да налагаме прозрачност като представители на Европейската комисия, но и не само за европейските институции, но прозрачност за европейското общество. Винаги е, сме готови да дискутираме подобни проблеми с всяка група заинтересувана от подобни теми. По време на всеки кръг на преговорите и след всеки кръг на преговорите ние сме създали една съвещателна група, която включва 14 представители на различни групи на интереси от Европа и двама представители на неправителствени НГО, неправителствени организации, ние се срещаме с тях. Също така излизаме с документ, който е обществено достояние за нашите преговорни позиции. Разбира се, има неща, които остават поверителни. Те при определени условия за конфиденциалност се предоставят на парламента, но във всички случаи всички публични документи ние предоставяме. А, също така възнамеряваме да, да направим обществено достояние и, е, нов, и други документи. Миналата седмица беше четвъртия кръг от преговори, много добър, много интензивен, 20 различни теми почти обсъдихме и започваме вече по-конкретна работа за отделните компоненти на едно много е, пространно и амбициозно споразумение. Но нека да кажа ясно, че все още сме много далече от момента, в който тези преговори ще приключат. Това трябва да бъде напълно ясно, защото като че ли се остава с впечатлението, че ам, действаме бързо с намерението да се сключи бързо споразумението. То е едно много важно и много е, значимо споразумение. Вероятно следващата комисия и следващия парламент ще са тези, които ще видят приключването на този проблем. и Има преговори в някои области, които са от критично значение и те ще бъдат решени едва в последните фази на преговорите, но това не е най-ефективно най-ефективния начин. Тарифи, държавни поръчки и достъп до пазар за услуги и инвестиции са една, едни от темите, но също разговаряме и за регулаторни проблеми. Много по-предизвикателни, по-трудни са въпросите, които дискутираме в момента всички е, колеги, които отговарят за различните области на регулация, са напълно включени в нашите екипи по преговори. Имаме и взаимодействие с всички парламентарни комисии по съответните теми. По регулаторните въпроси искам да кажа нещо, което е много важно, важно за две политически области, за които отговаряте вие. Много често ни питат от комисар Дегух и председателя Барозо, трябва ясно да кажем, няма да има никакъв компромис с нивото на защита, предоставено от европейското законодателство, както за безопасност на храните, така и за опазване на околната среда. Казвам това, защото това са области, за кои... в които работите вие. И комисията бе напълно недвусмислена по този въпрос. Казваме това е, е, открито, публично. Знам, че има скептицизъм, но нека да бъдем напълно на ясно. Споразумението, по което се преговаря и което ще бъде представено на Европейския парламент, е, предвижда същото, също толкова високо ниво на защита и на околната среда и на е, безопасността на храните. Штатите също публично обявиха, че нямат цел да, на, да намалят нивото на защита. Така че да бъдем напълно ясни, напълно конкретни и твърди по тази е, тема. Ще отговоря на всички и въпроси, но всичко, което се предвижда в е, а, законодателството за забрана на определени хормони няма да подлежи на предоговаряне. Няма да има промена на нашето основно законодателство, прието от Европейския парламент и съвета. Като... Няма да има такива промени в преговорите и в ние имаме интерес процедурите за изпълняване на санитарни и фитосанитарни мерки да се прилагат възможно най-безпроблемно. В щатите е, има много трудни, затрудняващи е, процедури, примерно за внос на хранителни продукти, така че определено ще разглеждаме въпросите за безопасност на храните. Там водеща е- са представителите на главна дирекция Санко, но тръгваме от много ясната постановка, че ние няма да поемаме никакви ангажименти, които поставят под въпрос нашето законодателство за безопасност на храните. По отношение на околната среда, чувам, че има безпокойства, че обсъждаме химически вещества с тях. Да, правим това, защото трябва да идентифицираме къде има възможност да спестиме двойни усилия при хармонизиране. В е, европейското законодателство РИЧ има много по-висока ниво на защита, но въпросът е да намерим начин да е, избегнем разходите за дублиране на регулаторните е, усилия. И ако можем да, да споделиме, примерно, информация, това ще е добре за бизнеса и за регулаторите но това по никакъв начин не означава, че ще направим компромис с нашето ниво на защита е, по отношение на химическите вещества. Това е и позицията на щатите. Знам, че по тази тема се повдигат ред е, въпроси и вашите избиратели също задават въпроси за защита на инвестициите и решаване на спорове. В Бундестага в момента се обсъжда тази тема в Германия. Знаете, че следващата седмица ще оповестим един документ от консултациите, където ще се, поясни, ще се пояснят всички ключови елементи за защита на инвестициите и за това, което е настоящето състояние на нещата и също и за системата за решаване на спорове, какви са възможните инструменти, какви са разпоредбите, които на, на, по-настоящем са в сила, какво а, сме се споразумяли с Канада и евентуално ще предложим като основа за преговорите ни с щатите. И е, по всеки този въпрос е, ще представиме нашия подход, е, който е, всъщност има за цел за защита на инвеститорите без да се е, поставя под въпрос е, правото на съответните органи да регулират. Считаме, че е, ще е удачно да има дискусия, да се обсъжда тази тематика. 90 дни ще има консултации, след това ще обсъдиме с страните членки и с Европейския парламент, преди да решим какво да предложим на щатите. Освен това, нека да кажа, нека да е ясно, щатите не говоря от тяхно име, но все пак те също признават колко е важно да има добър баланс в правото за регулиране и в, да подобрим в настоящите договори за инвестиране защитата. Друг, друг въпрос е създаването на съвет за регулаторно сътрудничество. Не мисля, че някой приема това за заплашителна мярка. Просто ще има много по-тясно сътрудничество в областта на регулирането с щатите. То, така че техните регулатори да отчитат е, и е, така съображенията и е, доводите на нашите регулатори. Има много място за подобрение в това отношенията. Да създадем един, примерно, режим в системата, регулаторите по системата Либор за по- съвместима регулаторна рамка. Това ще бъде направено, разбира се, в пълно спазване на нашата регулаторна рамка автономия. Регу... Регулацията ще се извършва от парламента и съвета и от комисията, когато тя има тези правомощия. И в щатите също няма, те ще си е, поемат своите прерогативи, просто този съвет ще даде възможност за много по-тесен контакт между двете страни и така че да се избягват конфликти в регулаторните подходи, а също така и възможността ние да повлияваме по по-голяма степен световната регулаторна рамка. Тоест, колкото по-обединени сме, ще имаме по-голямо въздействие ще е, търсиме и много силна глава за околната среда. Штатите си има съответните споразумения, ние също. И имаме така интересна възможност да работим с тях по е, въпроса за околната среда, да постигнем достатъчно силни е, разпоредби. Е, колегата ми Моника работи именно по това и ще ви отговори на въпросите си. Това са нещата, които исках да опомена в началната презентация. Следващата седмица тук ще е на е, посещение президента Обама. Там ще, дадеме, е, ще се даде ясен политически сигнал за подкрепа за преговорите Штатите имат своите интереси, ние също, ние ще ги защитаваме по един напълно енергичен начин. Преговорите в никакъв случай няма да бъдат лесни, не се заблуждаваме, но се надяваме, че преговорите ще имат силно политическа подкрепа от двете страни на океана и е, ще можем да е, установим много по-добре рамка за економическо и търговско сътрудничество с щатите. Това е с удоволствие. Сега ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря много. Започваме е, с въпроси и изказвания на колегите. Имате по две минути, имаме двама докладчици, определени от нас по този въпрос, от двете големи политически групи така че да се очертае ясно картината в парламента и извън него. Започваме с колегата Марсел Кукович и след това Линда Макеван. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Берсеро. Вчера е, вече имах възможност е, да участвам в една група, която и слуша ваше изказване и представене. Аз е, очаквах нетърпеливо въпроса, посветен на храните. Изключително важен въпрос. Несъмнено, той е пряко свързан с екологията, тъй като всички ние знаем, че американците са блестящи преговарящи на глобално равнище. Знаем обаче също така, че Европа и САЩ могат единствено заедно да бъдат достойни съперници на Китай или Индия. И въпреки, нека не забравяме принципа на моркова и тоягата. Така че преговорите ще продължат и в други области а, и ще се задълбочат до, до ще стигнат ниво, което ще породи въпроси и проблеми в сферата с храните. Но целият процес, разбира се, е свързан в взаимен обмен. Основното е да отбележим напредък. И ако подценим този въпрос като въпро... в сравнение с въпроси, които сега ни се струват много важни, резултата може да се каже неудовлетворителен за когото и да било. Това, което ми се ще да попитам е, Вярно ли е, е, че преговорите се водят паралелно или е, преговорите по е, екологичните въпроси изостават? Следващ въпрос. Благодаря господин председател, благодаря и на господин Берсеро за актуализираната информация. Моментът е наистина труден, но всеки, който участва в преговори, знае, че не, някои неща започват, държим да поимаме прозрачност, но ми се струва, че въпросът е много важен, доколкото става дума за начина на съобщаване на обществеността на важни въпроси. Но има въпроси, които наистина са наболели за нас. Клонирането, например нашия комитет е особено чувствителен на тази, нашата комисия е особено чувствителна на тази тема, когато става дума за клонирани животни и други въпроси, свързани с безопасността на храните, механизмите на уреждане, на сетълмент на въпросите и зная, че в Сената на САЩ те се свързаха с мен по въпроса за тютюневите изделия и те са разтревожени специално по този въпрос вероятно биха искали да знаят, защото като гледаме как в Австралия се нарушава този механизъм, как, знаем как вървят консултациите, но за нас е важно да знаем каква е нашата позиция. И освен това, здравните услуги. Комисията казва, те не влизат, те са извън но това някак си не става много ясно. Можем ли да чуем ясна позиция на комисията по въпроса за здравните услуги? Не ни се ще те да бъдат поставени под заплаха в резултат на определени договорености с подизпълнители. Но ние бихме искали да, да, да знаем как стоят нещата. Тези въпроси в като ти тип, например, са много деликатни за някои страни, като у нас в Великобритания в навечерието на европейските избори. Бихме искали да чуем как се развиват и какви доводи се привеждат към те по тези въпроси. Председателят, благодаря много. Сега давам думата на колегата Петър Лизе. Е, извиня. Колегата Сандрин Пелие е следващата, нали, да коригираме евентуални грешки. Съжалявам. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Берсеро за участието му в този разговор. Това е първия обмен на мнение, надявам се не последния, за да оценим как се развиват преговорите с американците. Аз ще се присъединя към изказаните тревоги за нас като Европейски парламент и участието ни в преговорите. Е, е, ние съответно даваме своето становище, казвайки да или не на свободния обмен и свободната търговия с САЩ. Е, на един документ от тези консултации трябва да бъде обнародван. Планира ли се подобно нещо? И ако утре заедно с колегите еколози и колегите от е, Комисия околна среда поискаме официално да ни се изпрати копия на текста, на оригиналните преговори, е, комисията ще удовлетвори това желание защото е, е, това, което комисията ще ни представи, ще създаде, ще породи доверие и ще ни даде е, средство, оръжие в преговорите, за да ни позволи да направим един анализ, който да е съвсем конкретен. Имам два въпроса във връзка с казаното от вас. Първо, хармонизация на уредбата в сферата на здраве, е, здра, опазването на здравето, екологията. Известно е, че германският министр на екологията изрази тревога във връзка с потенциална заплаха за европейската екология от страна на ТТИП. И освен това, ще имаме ли достъп до всички важни документи от тези преговори? Е, има ли основание за тревога и какъв бе вашия отговор на германското правителство във връзка с изразената тревога? относно хармонизацията за нормите за защита на потребителите и екологията в тези споразумения. И освен това въпроса за начина по който се уреждат въпроса с инвеститорите, защото дали ще бъде възможно да бъдат убедени европейските правителства да вземат тяхната страна в преговорите с САЩ. Конкретно, ако една държава членка реши да отстоява политика различна от предвидената в ТТИП. Да речем да забразни използването на ГМО в, договор, в преговорите. И освен това, как да бъдат решени въпросите. И още нещо, ако една държава реши да забрани а, търсенето на шистов газ в, и такива находища в а, своята, на своята територия. Как ще се решат споровете с инвеститорите? Председателят благодаря. Колегата Юрий Меркес. Благодаря, колега, благодаря за разясненията от страна на господин Берсеро. Много неща вече се чуха и бяха казани от колегите. Да, Загрижени сме, аз съм активен участник в е, е, групата, която работи по въпросите за водата в парламента. Е, това, е един въпрос. това са въпроси, които наместват, наместват и засягат и водата. Тъй като има редица споразумения, които ще бъдат заместени от новото, новото споразумение. Как смята комисията да действа по този въпрос? За водата, например, и търсенето и добиването на шистов газ е една от, един от механизмите, които широко се прилагат и които водят до сериозна консумация на вода е, и така е, инвеститорите настояват, разбира се, на този въпрос е, и мисля, че международните спогодби в таки, са доста по-широко отворени и шир, открити. Струва ми се, че подобни спорове могат да имат доста неясен резултат. Как оценявате вие този въпрос? Благодаря, казва председателя Айда Суса. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че позицията на Европейската комисия до тук е малко като, като родител, който казва на детето си, Спете спокойно, деца, няма да не се страхувайте от турбалан. Европейската комисия, съдейки по това, което ни се казва, обаче, а, ни кара да се тревожим още повече, защото слушаме все едно и също. Няма страшно, проблеми, те ще се разрешат, става дума за екологията, ще продължим по този път. Съгласна съм с преждеговорившите. Ще имаме ли пряк достъп до документите? Това е много важен въпрос. И конкретни въпроси. Един от тях е, е свързан с факта, че либерализацията и търгови, на търговията дава възможност здравните услуги специално да бъдат предоставени от различни фирми, да речем и от САЩ така че е, не искам да преувеличавам, но нещата стоят по този начин. И освен това, общественото здравеопазване. Да речем, скандала с, с, с е, свинския грип и еп, е, епидемиите говорят, че САЩ много внимателно следят и наблюдават европейските граждани. Искам да попитам, как ще се бъде осигурена и гарантирана защитата на личните данни, особено медицинските данни в рамките на такова споразумение? и как ще бъде гарантиран, гарантиран достъпа на граждани до здравни услуги, защото нещата в Европа се промениха вече. Не говорим за социална държава, както беше в миналото. Освен това, залага се много на принципа на превенцията, защото европейското законодателство няма да загуби своята сила и въпреки това не може, това, т.е. това няма да стане явно, но дали няма да се предвидят вратички в търговските споразумения, които да отворят други възможности. И освен това, държавите членки се опитват да заявят и отстояват въпроса, че ем, водата е обществено благо. Има ли опасност едно правителство да бъде призовано на съд от американска фирма, която иска да закупи права върху водата? Е, това са въпроси, които трябва да задаваме, не бива да ги премълчаваме. Благодаря на всички. Не съм сигурна, че а, ви а, вярвам, а, да си го кажа направо, А, така предпочитам да ви вярвам, но аз не ви познавам и като говорите, че ще отстояваме позициите, вярвам това за определени области, но поне част от комисията така или иначе смята, че защитата на потребителите ем, отива твърде е, далеч в Европейския съюз. Какво имам предвид? Вие говорите за прозрачност е, и казвате, че всичко ще бъде качено в мрежата, всички документи от е, е, Америка. Иначе не се гарантира никаква прозрачност, защото това е като игра на пинг-понг иска се от двете страни. Ако обаче това не стане, вие винаги ще трябва да се позовавате на аргументи и, на, време, на, на документи. Ако искате да проявите разум и мъдрост, трябва да проявите и готовност за прозрачност ако разбрах правилно, става дума за 22 въпроса, свързани с здравето. Това малко ме изненадва. Може би срещата ни е позакъсняла. В Европейския парламент има различни комисии. Знам, че имаме и работна група, група за мониторинг по тези въпроси. Но независимо от всичко, ми се струва, че повече познания и по-голяма чувствителност по тези въпроси се проявяват именно от тези групи го казахте нещо интересно, което предизвика известни съмнения у мен казахте, че трябва да се работи бързо и документа да бъде подписан от следващата комисия. Какво ви кара да мислите, че изобщо ще се стигне до там? Защото ако има на съоснование, вие сте проявявате оптимизъм, може би това замъглява обективната ви оценка казвате, че няма да има компромиси при защитата на потребителите. Да навлезе малко в подробности. Не мисля, че ще има занижеване нивото на защита на потребителите, но ние имаме различен опит. А, нека поговорим за опита. Нека да почнем а, първо. Как... определят мречните продукти а, и в начина по който се действа. Имахме делегиран акт от комисията, ние не искахме, ние искахме парламента да възражи, и в комисията настъпи голямо възмущение. Ще кажа, че високопоставени представители на комисията казаха, че за американците това е основният въпрос. Въпросът а, е, така да се каже, е, пробен камък за е, откровенното и честното поведение. И това е, което ме притеснява господин Берсеро. Да вземем още един пример. Говорите за клонирането на животни. Доста време е, е, се занимавате с това. Не визирам вас лично, но комисията, която представлявате. След е, като в триалога е, нееднократно се говори за етикетирането на говеждото месо. И на вебсайтове от представителството на САЩ по екологично производство на храни а, се а, да, дава определена информация, задаваме ние въпроси, оттам възмутено мълчат. И ето какво е интересното. Няма да има клониране и няма да има етикетиране на месо от а, клонирани животни, докато това е позволено в законодателството на съответната страни. Това наричам аз, това и тук ми се говори за занижаване на стандартите. Ние не занижаваме стандартите, просто позволяваме на САЩ и други е, да внасят у нас това, което е прието да се внася в, да се използва в щатите. Но ние, ние си запазваме а, стандартите. И всеки наш земеделец ще ни каже, вие луди ли сте, а те използват по-ефтини методи, а ние трябва да правим по-скъпи, по-скъпо производство, това ни прави неконкурентоспособни и това е абсолютно логично. Вие правите нещо много умно, трябва да го признаем. Вие не занижавате стандартите, но допускате неща, които са законно разрешени в други държави. Като казвате, е, кой би отровил собствените си граждани. Е, още без да, да споменавате, че в САЩ нивото на защита на потребителите е на съвсем друго ниво. Е, и още нещо. Винаги има плюсове и минуси. Аз съм човек с добра памет и си спомням неща от преди години, така че ако тръгнем така, ще разгледам цялата сфера на ГМО и дали трябва да се етикетират с, и, или не. И един от сериозните възражения на щатите беше как можем да въведем сегре, сегрегация в САЩ, как да извършим това. В края на краищата ние нямаме законодателство в тази посока, но как можем да гарантираме това за нашите страни? И още нещо, само като пример, за въпросите за пилетата. Господин Ферхойген преди за третирането на пилета с хлорен разтвор. това е един вид диоксин. Господин Ферхойген на времето разреши. тръгнем ли по линията на отровните химикали, стигаме до Севезо. Така че това не, би трябвало да има нищо общо с никакви храни. Но има хора в комисията, които преди години без да говорим сега за тези споразумения, ТИТИП и така нататък, които се опитаха да прокарат това и благодарение бдителността на парламента това бе, бе спряно. Но това го сторихме ние. Не вярвам, затова казвам, не вярвам на комисията, не вярваме до те те са готови да продадат, продадат а, и предадат защитата на потребителите. Хайде да говорим за уреждането на спор. споровете в Световната търговска организация сме загубили почти всички спорове. Ние не можем просто да кажем, не вярваме на този договор, ние не можем да приемем и ние плащаме в резултат на това компенсации от години. Мисля, че и вие сте запознат, ако се занимавате с търговия. Така че на какво отгоре да вярвам, че вие в комисията и вашата генерална дирекция, не говори лично за вас, и как можем, как би могъл всеки, който ни слуша в момента на живо, да вярва, че няма да ни продадете публично. И то не, и не непременно публично, а през задната вратичка. И че ще позволите на другите да действат както им хрумне и за химикали и така нататък приканвам всички да можем да се, да се противопоставяме на това споразумение, докато не постигнем резултатите. Благодаря, казва председателят. С това изчерпваме списъка на изказванията или има още желаещи да се изкажат? Добре, е, сега все пак да дадем думата на господин Берсеро да отговори на първия кръг от въпроси и след това имаме достатъчно време да зададем още е, въпроси, без да е, се ограничаваме във времето. Нали, госпожа Коколевин, сте съгласни? И така давам думата на нашия гост. Благодаря. Това бяха доста въпроси. Аз ще се опитам да им отговоря. Нека да започна с прозрачността, защото много от вас говориха за прозрачността. Най-напред всички документа, документи, които Европейския съюз предлага на щатите, са представени на държавите членки, на Междуправителствената комисия. Вие имате представител в тази мониторингова група. Това е споразумението с господин Морейра. Той е председател на Междуправителствената група. Ние не сме е, укривали никакви документи, особено от Европейския парламент. Във всеки преговори, във всички преговори трябва да уважаваме позицията на партньора. американците не споделят документите, които ние им изпращаме с Конгреса и за това те са малко резервирани от нашия подход. И те казаха, че поради това преговорите ще са трудни. Но ние се надяваме да намерим споразумение с щатите, че тези документи ще са конфиденциални, но те могат да бъдат представени на заинтересованите страни ние би трябвало да имаме пространство за преговори, но въпреки това трябва да може да споделим тези документи, които получаваме с държавите членки и с Европейския парламент. А, имаме една група, работна група. Имаме представители на синдикатите, на, имаме експерти, имаме а, е, представители на потребителските организации и представители на бизнеса. Тази група също ще може да има достъп до предложенията на Европейския съюз. Това е нещо ново, което не е правено преди в рамките на други споразумения, но така ни осигуряваме максимум информация за преговорите. Ние с удоволствие бихме подобрили нашия подход към достъпа за информация. Е, ще говоря с господин Морейра, така че комисията НБ да е достатъчно информирана за хода на преговорите. Нека кажа, ние не ние, аз казах, че имаме 20 различни групи, които разглеждат различни въпроси. Сега нещо, което е от директен интерес за вашата комисия. Може би има около 4 области, които са специално интересни за вашата комисия, например химикалите. Как може да имаме регулаторно съответствие? Има един документ, който обяснява какви са преговорите по отношение на химикалите. И ние тук по никакъв начин не подкопаваме защитата на, в Европейския съюз. Освен това, е, обсъждаме санитарните, фитосанитарните проблеми и проблемите с хранителната безопасност. Естествено, това ще е предмет на преговорите и също така се занимаваме с въпросите за опазването на околната среда. И имаме специална глава за устойчивото развитие на околната среда и енергетиката. А, това също се обсъжда, зная, че вие и Интре са заинтересовани от енергетиката. Така че това са четирите основни области, които са от директен интерес за вас. Зная, че има и хоризонтални въпроси, които биха ви заинтересовали. Но вие като депутати със сигурност се интересувате от всички аспекти на споразумението. Много Както видях, много от въпросите засягат и други области. Сега ще се спра на някои от въпросите. Някои от въпросите засегнаха помирителните процедури, възможностите за намиране на, на за разрешаване на споровете. ще има документ от публичните консултации. Всеки член на обществеността би могъл да участва в тази консултация, но нека обясня някои от основните елементи, по които вие повдигнахте, изразихте вашата загриженост. Сега решаването на спорове – това не е- няма е, инструмент, който да накара дадена компания да се съобразява с разпоредбите на споразумението. А това един инвеститор би могъл да подаде жалба, но може в крайна сметка да има задължение за обещетение. Това е за момента евентуално проблема. Какъв е проблема всъщност? Може да има случаи, където регулаторни политики могат да бъдат поставени под въпрос поради факта, че дадени инвеститори подават жалба на двустранна основа. Имаше казуси в Германия подобни, е, които се позоваха на енергийната харта. Казус за, за тютюневите произведения – Казусът започна, защото Австралия имаше договор с Хонг-Конг и една хонконгска компания използва договора, за да подаде жалба, но това ще, ще е нещо съвсем различно от това, което ние ще имаме с щатите. Някои от казусите, които бяха повдигнати в подобен контекст, бяха прекратени. Какво искаме да направим ние? Ние искаме да а, подсигурим защитата на инвеститорите. А, правилата са много ясни, прозрачни, така че да няма риск за накърняване на е, регулаторната политика. Има много ясен текст. Текстът е, е ясен. И ние може да обясним какво се разпорежда по смисъла на двустранните договори и какво може да се а, е, разбере по смисъла на разпоредбите на споразумението с щатите. И може да обясним защо ние смятаме, че това споразумение дава гаранция за достатъчни гаранции за разрешаване на споровете от страна на Европейския съюз и на държавите членки. Вие говорихте за здравните услуги. Знае, че това е политически чувствителен въпрос, особено за Обединеното кралство. Аз обсъждах този въпрос с депутати. Две неща искам да кажа. Най-напред, нищо, което ние ще преговаряме в това споразумение, ще, за... ще накара държави членки да приватизира здравните услуги. И нищо в това е, споразумение няма да накара държава членка, която е приватизирала определени здравни услуги, няма да, ги накара, няма да накара тази държава да ренационализира тези услуги. Имаме определени, имаме определен брой резерв, резерви и смятаме да ги задържим в споразумението. Освен това, щатите нямат интерес към този тип услуги. Знае, че въпросът и в Германия е много чувствителен. Имах, обсъждах този въпрос с а, представителите на германските провинции, но мога да кажа, че и за водните услуги, и за комуналните услуги, нещата са по, по подобен, стоят по подобен начин. Няма да има риск за инвеститорите. А, така че инвеститор, ако е инвестирал в тези услуги, те да бъдат ренационализирани, това не е така. Както казах, ние ще. Вие също зададохте въпроса за степента. До каква степен е този това решаване на спорове може да допринесе за фракинга. Това не е механизъм за налагане на задължения. Няма да има задължения, свързани с фракинга по смисъла на това споразумение. Всяка държава членка трябва сама да реши в рамките на своята регулаторна рамка дали да позволи или не фракинг. Всяка държава членка ще вземе подходящото за нея решение. Ние обаче искаме да имаме ясни определения за защитата на инвестициите. Това е много широк термин. Но ясно е, че е, промяната на регулаторния режим може да наруши е, някои от клаузите на договора и това е, което ние искаме да предотвратим. Бяха споменати някои казуси. Мисля, че казуса в Канада за отдаване на лицензи, за фракинг. Въпрос, важното е как ще бъде дефиниран даден стандарт. Няма законодателно очакване а, да се модифицира регулаторния режим. Спуснах се в технически подробности, но това е по принцип технически въпрос. Така или иначе, тези неща са включени в документите, които ще бъдат публикувани следващата седмица. Някои от вас говориха за опазването на личните данни. И аз мисля, че доста съм говорил по този въпрос. Ние ще преговаряме за опазването на личните данни. Това е много важен елемент в модерната економика, така че нормално е в едно споразумение да се говори за данните. Има резолюция на Европейския парламент по този въпрос, т.е. че всички данни, трансферирани от Европейския съюз към трета страна, трябва да бъдат защитени в настоящето или в бъдещето по смисъла на европейското законодателство. Така че тук ние няма да правим компромиси с нашите норми. Госпожа Род Берент, аз ще се върна сега на въпроса за доверието. Може да ни вярвате, може да не ни вярвате, но в крайна сметка Европейския парламент трябва да реши дали това е споразумение, което отговаря на ангажиментите ние ще предоставим всичката информация, която е необходима за вземането на това решение. Аз съм съгласен с вас. Вие не може да сме сигурни кога преговорите ще завършат. Това е така те трябва да защитават европейските интереси, но също така и американските интереси. Ние смятаме, че е възможно да получим един, едно балансирано споразумение, но така или иначе едно такова споразумение трябва да бъде ратифицирано от, от Европейския парламент, от съвета. И ако <clears throat> депутатите смятат, че това споразумение подкопава някои основни европейски ценности, то няма да бъде ратифицирано. Това е така. Вие споменахте някои определени случаи. Аз няма да се спирам на тях. но ще направя някои коментари. Сега, за етикетирането на ГМО има законодателство, което бе прието от парламента. Зная, че, това, че щатите не са щастливи от това законодателство. Има много американски компании, които биха искали това законодателство да се промени. Но аз е, казва много ясно. Нито един законодателен акт, прият от Европейския парламент, особено в областта на хранителната безопасност, ще бъде променен или ще трябва да бъде променен а, поради това споразумение. И това а, го казвам а, публично, също и пред нашите американски приятели, които могат да ни чуят по веб стриминга. Така че аз казвам, това въжи и за хормоните, и за вактопамина. Това е също много чувствителен въпрос, тъй като има много американски производители, които работят в тази област. Сега за антимикробното третиране, вие споменахте за пилетата, за хлорирането на пилетата и за млечната киселина. Е, това третиране се ползва с положителното отношение към Европейската агенция по безопасността на храните. Във всички случаи ние ще се съобразим с европейското законодателство. Вие Аз искам да съм ясен. Искам да не губя вашето доверие, но след като Европейската комисия казва, че очаква положително мнение, това е очакване, има делегиран акт, Е, това е нашата институционална система и ние така смятаме да изискаме мнението на агенцията без политически натиск и да се съобразим с него. Надявам се, а, забравих принципа за предпазливост. Той е заложен в договора. Естествено, когато преговаряме главата SPS, ще бъдем много внимателни, така че да не застрашаваме принципа за предпазливост, да не го накърняваме. Това не е споразумение, което се договаря от е, главна дирекция търговия. Разбрах, че вие много на тях не им вярвате. Няма да коментирам а това, значи, това е споразумение, което не се договаря от комисията, Европейската комисия. Преговорите се водят, водят от екип. Така че регулаторната политика на Съюза не е застрашена. Това въжи за, за химикалите, за безопасността на храните. и всички останали области, които споменахте. Имаме експерти, представители на различните служби, с тях работим заедно. Нищо няма да бъде направено без съгласието на всички тези служби. Благодаря. И сега продължаваме, колеги. Кито Назарес има думата. Благодаря. Добре дошли в нашата комисия. It's a uh, teamwork. I hope you team also with citizens. Uh, Надявам се, че ще работим заедно и с гражданите. Много голям е въпроса за механизма за решаване на спорове инвеститор-държава. Защо ни е необходим? от е, толкова много години той не се е използвал в никакви е, споразумения за търговия или защита на инвестиции в е, развитите държави. Когато бе въведен в нафта, е, е, той е бил въведен за да се преодолеят недостатъците на мексиканската правна система. И накрая се е използвал срещу Канада в много случаи, а също и срещу Штатите. Е, И сега, като се вижда е, как не сработва този механизъм, е бил е, приложен текст за тълкуване, който е бил отхвърлен от трите законодателни власти и от арбитра, международни арбитражи. И сега те, е, този затворен клуб е, своего рода си разширява правомощията. Защо е необходимо да има механизъм за решаване на спорове инвеститор-държава в страни, къде, като щатите, е, където има толкова развита правна система? Защо трябва да даваме тези неща в ръцете на съдия, след като по този начин може да се стигне до а, индиректна експроприация на инвестиции а, от, а, с а, преексплуатиране на темата от а, адвокати. А, ние отстъпваме от а, съдилищата на СТО и въвеждаме една нерегулирана система. Защо ни е необходимо това? Освен проблемите, които споменаха колегите, ГМО, услу, водните услуги по водоснабдяване и така нататък, добре, но този въпрос е напълно непонятно защо се поставя. Има и е, други е, проблеми, свързани с е, механизма, механизма за решаване на спорове инвеститор-държава и нямам отговор, не ми е даден отговор на нито един от тях. Следващият оратор, господин Шлитер. Благодаря. Огромно желание имах да дискутирам тази тема с вас и ви благодаря, че сте тук. Сега искам да коментирам правомощията. Няма да говоря за механизма за решаване на диспути инвеститор държава, защото не смятам, че ще бъде прието това. После, кой е в щатите, не, няма доверие на нашата система, не знам. Но, ако ви разбрах правилно, вие смятате, че за нас е окей okay да имаме достъп до договорени текстове, но на конфе... така, с определени условия за конфиденциалност. Нека да ви припомня акта. Какво се случи тогава? нещата бяха тайни, имаше известно изтичане на информация и когато започна да се дискутира публично въпроса, вие започнахте да казвате, не, не, не, не може да го тълкувате така, не може да мислите, че така. Хората не ви повярваха и е, изхвърлихме акта, така да се каже. И сега, това ли е най-добрата стратегия да казвате на хората, вярвайте ни? Не е ли по-добре да им кажете, прочетете сами? Защото ако хората тълкуват този текст по различен начин от вас, ще има възможност да се оправи той. Какъв е проблема? След като Европейския съюз дава един документ на щатите или обратно, каква е щетата, ако този е, документ излезе е, в публичното пространство? Много по-опасно е, ако се договори един текст, без, е, в който потенциално се съдържат опасности. Ползите от прозрачността е огромна. Сега, оценката на въздействието. Комисията приема, че половината от всички съществуващи търговски пречки ще изчезнат. И искам да разбера как. Защото също така казвате, нищо няма да бъде засегнато. Всичко ще си е така както е, ама изведнъж ще отпаднат половината от а, разпоредбите. Сега, това говори нещо и за европейските правила, защото ако половината ще отпаднат, защо въобще ги има? Но, кажете ми 100 примера, конкретни примера за правила, които няма да изчезнат и а, дали ще приемем съответни американски правила. Нека да разберем дали трябва да се притесняваме или не. После. Не е толкова лесно да се каже, че ще приемем разпоредбите на отсрещната страна. Много често ние действаме по абсолютно обратна логика, различна логика. Нашата, е, нашето законодателство за, е, е, за химикалите е на базата на опасност, тяхното е на базата на риск. И ако ние решим да приемем тяхното, добре, няма да слагаме етикети, както приемаме но ще дадем е, правото на европейските граждани да повдигат масови е, искове пред законодателството на щатите. Това не е реалистично. Как точно ще се работи в областта на химикалите, когато е, законодателният подход е различен? Същото въжи когато Асоциацията на Американската химическа индустрия заяви какво трябва да се прави, те е, предложиха ред е, комисии, е, където е, за сътрудничество. А, вие сега дадохте примера за млечната киселина. Е, и е, много е, се притеснявам, че точно това ще се случи. Тоест, е, химическата индустрия ще се обърне към съответните асоциации и агенции и ще започне да работи по приемане на решения преди гражданите въобще да знаят и ние ще се озовем в ситуация, когато ще започне да се налага промяна на делегирани актове или актове за изпълнение, или ще се наложи да приемаме американски продукти, макар че стандартите не са същите. И е, това ме притеснява. Освен това, как точно това се оказва ефективно и пестящо пари? Значи всички европейски администратори трябва да са наясно с всички американски загони, за да е ясно дали ги нарушаваме или не. Тоест, ние ще трябва да харчиме много повече за администрация. А пък ако американците искат да учат европейските закони, пожелавам им успех. Та, искаме да гарантираме стандарти, а от друга страна ще е, има взаимно приемане. Сега, за пестицидите, те казват, че няма да ги слагат на етикетите, ние казваме, че трябва. Кой кого ще следва, те нас или ние тях. И е, оценката за добавки в храни, козметики, химикали, е, разпоредбите ни далеч не са еднакви. Е, примерно, ако има добавка, американска, дори да, се, да е разрешена и в Америка, и в Европа, може да не е разрешено да се съдържа в еднакво количествено съдържание. Примерно в Калифорния А150D. Имат някакво ниво за замърсители, което не е равно на нашото. И сега казват, че те трябва да се приеме, да речеме, шведската норма, която е над нормите на Калифорния, а ние трябва да приемеме по-високи стандарти, ако техните стандарти са по-високи. Как точно ще стане това? Ако ние се казваме не, не, не, как точно кои ще са тия 50% от правилата, които американските компании няма да има нужда да прилагат? Не мога да разбера тук сметките. За замеделието. От акта ни е, знаем всички проблеми за търговските марки, е, с, интелектуалната собственост и т.н. А какво се случва с патентите? и съответните стандарти. Знаем, че щатите искат повече. А, също така сме наясно а, как точно това ще стане, дори да не става дума за здравето ни. Как ще заобиколим 50% от европейските разпоредби, ако без да засягаме никого? Не го разбирам. Освен това, американците твърдат, че искат фермерската индустрия трябва да има по-голямо отношение към режима на стандартите и, въз, и възвръщане на, и връщане на цени, т.е. помощите. Как точно ще стане това? Значи, добре, ще премахнем, айде няма да премахнем, но ще при, приемем американската логика за 50% от нашите разпореди. Дайте ни скромно 100 примерчета, за да разберем как това ще се случи. Благодаря. Благодаря. Корин Лапаж. Си, президент. Благодаря. Благодаря, че сте тук пред нас. Е, ще е, добавя още малко е, в духа на изказването на госпожа Дагмар Ротен, Рот Берент и господин Шлитер. Има прецедент. Става дума за случая с Канада. Чакаме все още да видиме текста на, дво, на договора, който вие, господа преговарящите, се опитвате да ни накарате да повярваме, че е, имаме достъп до него. Той е подписан, но ние не сме го видели. Казвате, че ще се запазят европейските норми. Но нашите норми са много по-високи е, и ние нямаме какво да печелим от признаване на техните норми. Е, европейските граждани не са тук, за да защитаваме интересите на много националните компании. Нашия интерес е економическото развитие, е, здравето на гражданите, качеството на живота и запазването на ресурсите на нашия континент. И колегите ясно казаха, няма да повтарям, не може нито за секунда да е, вярваме, че няма да има отстъпка от нормите. Е, съвсем ясен е, пример е, ни се даде тук с клонирането. Представителя на комисията, не комисаря, но представителя на комисията преди няколко седмици говори пред нас по тази тема и призна, че позицията на комисията, а, която е била приета да се откаже е, етикетиране за наличието на клонирани продукти, идва директно по споразумението по, този, е, по това споразумение. Как тогава може да ни карате да вярваме в е, обещанията. За нас нещата са напълно ясни. Ние не сме против да има споразумение за щатите, но не на цената да бъдат е, намалени е, условията за сигурност, за опазване на здравето, за информиране на потребителите. Тези условия, които ние с е, колегите и съответните институции изграждаме методично и много трудно от 30 години. И що се отнася до механизма за решаване на спорове, това не може да се е, приема, защото държавите трябва да могат да се защитават пред е, съдилищата, а не е, да се търсят само финансова санкции. Много добре знаете, че в моменти на криза не може да има финансови кризи и не може държавата да няма възможност да се изправи пред съд и е, да трябва да е, застава пред е, арбитражни съдове. Никога няма да получите мнозинството на парламента за гласуване на подобна клауза и за, въобще за разговаряне в тази посока. И колегата Шлитър съвсем правилно напомни за акта. А, сега а, имаме е, по някакъв начин правото на вето. И ако не сме включени е, не само е, апостериори, т.е. Е, след факта, а още при самото обсъждане има определени граници, над които ние няма да представим. И това е. Има съвсем немалък брой колеги тук, които ще се борят за защита на интереса на европейците. Благодаря, Мартин Таск. Благодаря, господин председател. Аз също се радвам, че сте пред нас, господин Берсеро, за да отговорите на нашите въпроси. Само до преди няколко седмици някакси не бе обичайно да водим такъв открит дебат по такава тема. Ще се съглася с преждеговорившите. Е, всяко мероприятие, предстоящата е, предизборна борба е свързана с много мероприятия и постоянно ни задават въпроси във връзка с Тепев. Но един въпрос, който до сега не бе поставен в Бавария, много интересува моите избиратели. Аз съм отправил и парламентарен въпрос към Европейската комисия без отговор до сега и затова сега ще го отправя към вас. Мисля, че той е свързан с въпроса за доверието в главния преговарят и това доверие, ще се изрази съвсем меко и дипломатично, е под съмнение сред някои граждани. И така, един от въпросите ми без отговор е, можете ли да заявите, че всички ваши колеги са ам, служители на европейските институции без право на допълнително на допълнителни доходи и е, дали те нямат някакви интересни странични доходи, кои са е, консулт, експертите-консултанти, кой ги подбира, е, това са въпроси, които така малко тревожат нашите съграждани и струва ми се, това е голям шанс. Вие проявявате откритост не само по въпросите, които ви поставяме, като а, евродепутати, но нас ни интересува и какви са личностите, които ни представляват нас, европейците. Да, знам, ще ги намеря в интернет, но аз, не, аз знае имената им, но не познавам личностите. Е, вие знаете кои сме ние, например, е, защото ние сме популярни в интернет, но не и ние. Да, ние вярваме, че в комисията работят предани на европейската кауза служители, но ние сме евродепутати и зад нас стоят 500 милиона наши съграждани, които бих искали също като нас да знаят. И този парламентарен въпрос е, бих искал да получи отговор господин Берсеро, може би още днес. Сега госпожа Франсуас Кросет, благодаря много. Аз участвах на практика в същото начинание, както днес в комисията ИТРЕ. Е, и си тръгнах без да съм убеден. Ние пред нас има човек, който ни отправя съответна информация. Да, така е, но като говорим за прозрачност, аз си зададох въпроса. Има ли истинска политическа воля? Наистина ли сте добронамерени или това е просто стратегия? И на мене ми се струва, че това е една стратегия, която прилагате спрямо спрямо нашата комисия. Първо, що се отнася до преговорите с САЩ, ние сме по-скоро основата, а не железния умрук. Да, нека и слушайте ме. Европейците, които работят от години в САЩ, работят за големите фирми, като консултанти много често. И тъй като съм, неодавна имах възможност да говоря с тях по този въпрос, ми се казва, казва да, като говорят за Европа, е, американците направо обръщат поглед към небето. Има тотален дисбаланс. Те искат да ни наложат своите възгледи. И ние, Европейския съюз, какво можем да направим? Европейската комисия иска да получи пълна подкрепа, но ние не сме като Европейски парламент, не сме съгласни да се подпише че какъв да е документ на всяка цена Говори се, например, за селско-стопански продукти и колегите ми поставят въпросите и за клонирането, и за ГМО е, и става дума за е, поведението, което възприе еврокомисаря, е, който се засегна, като стана дума за ГМО, за манипулирани животни, клониране и така нататък нататък. Той беше много засегнат, защото колегиума на еврокомисарите е взел определено решение. Е, спомняте си за третираните с хлор пилета, спомняте се съответно въпросите за енергетиката и се наложи ние да възпрем подобни инициативи. Сега мисля, че една политическа, във всяка политическа група е, мненията съвпадат в, по тези въпроси и ние несъмнено не искаме като Европейски съюз да загубим суверенитета си и да, бъд, да се окажем жертвите на една договореност. Като говорим за големите европейски фирми, те са много тревож, разтревожни от това, което става между Европейската комисия и САЩ, за защото се опасява, че ще им бъдат наложени изисквания и инвестиции, които няма да бъдат, да отговарят на нашите екологични стандарти, на нашите стандарти за безопасност на храните. И се опасяват, че в една договореност с САЩ ще се стигне до приемане на някакви не, непременно интересни и изгодни за нас правила. Освен това, ние трябва да отстояваме конкурентната способност на нашите фирми. А, така че ние не сме за споразумение на всяка сена. В европейските фирми, европейските потребители в крайна сметка ще платят цената. Е, така че държа, е, трябва е, да останах, за да ви кажа това, защото трябва да тичам. Ние виждаме на лицето ви, отдалече е видно, че така сте обезкуражено това, което ние казваме, но е добре вие да знаете, че в никакъв случай не сме склонни да отстъпим. Председателят, благодаря. Петър Лизе. Не исках да преча и за това не ви прекъснах. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че при всички критични гласове трябва да кажа в началото следното. Аз съм а, сторонник на свободната търговия и смятам, че ако ТИТИП се сключи правилно, може да бъде полезно на економиката от двете страни на Атлантика, така че да можем заедно да се окажем ем, силен съперник на Китай, например. И мисля, че ако действаме правилно, ние можем да отстоим пред американците своите интереси. И ще дам пример с поразумението с Канада. Много положителен пример. Третирането на месо, например, и обработката на месо се извършва по европейски стандарти. На канадците това не им харесва непременно, но ние го отстояхме. Това е добър пример. И е, Както казват колегите, при настоящия подход на комисията няма да постигнем успех. Например, клонирането. Господин Берсеро, знаем, че господин Еврокомисарят Борки излезе с предложение пред комисията, което далеч не отговаря на нашите очаквания, но поне е стъпка във вярната посока. С аргумента че това е в разрез с ТИТИП, го отпратиха. Сега искам да ви кажа, ако искате парламента да ви подкрепи, и кажете на господин Карл Дегухт, ако не решим въпроса с клонирането, парламента няма да ни подкрепи не можете да очаквате а, ние да подкрепим подобно виждане. Значи, клонирането е наистина повратната точка. Имаме страшно много работа и с комисията да им обясним, че това може да провали цялото начинание, не само това. И трябва да обясним на американците, че за нас това е важно. През юли бях във Вашингтон с една делегация и там ни обясняваха, че месото от клонирани животни не се различавало от оригиналното месо. И госпожа Делво е, попита, а защитата на животните, те ни казват, ами за това отговаря друго ведомство и отделните щати го регулират различно. Е, ние какво да обясним на гражданите, че Калифорния и Тексас имат различни разпоредби за защита на животните и те не са готови да разговарят с нас по този въпрос. Тоест, чака ни много работа по този въпрос. И още нещо предвид тук що проведеното гласуването в, по нашето експертно досие от политическия отдел за ТИТИП, се постави и въпроса за търговия с емисии в авиацията. Боя се, че с американците не е говорно по този въпрос. Бяхме във Вашингтон, поставихме въпроса и ми се струва, че докато американците е, имат закон, който забранява на фирмите да участват в схемата за търговия с емисии, няма да се стигне до ТИТИП. А, не можем да им кажем, докато не отмените този закон, нямате тип. Това са два въпроса, по които можете да постигнете успех и благодарение на което можем да кажем на европейските граждани, да им докажем, че това не са празни думи. Но от комисията не чуваме нито дума за това, че е поставен, че тези въпроси изобщо са поставени. И мисля, че стъпка по стъпка отстъпваме аз приех компромиса за авиацията, но е, наистина въпросът е много сериозно. Имаме и доста по-радикални радикално мислещи колеги в нашата комисия. Председателят, благодаря, провеждаме дебат. Моля ви, съобразявайте се с е, този момент. Микрофон за оратора не чуя. Е, имаме много въпроси. Няма да можете да отговорите на всички въпроси устно. Има някои неща, които трябва да направите справка. Но можем ли да ви помолим да ни отговорите писменно на въпросите, които не можете да отговорите. И както каза господин Лизе, кои американски стандарти ще се прилагат? Калифорнийските или тексаските? Така че моя въпрос е, е ние ще ви слушаме устно, дали можем да разчитаме и на писмен отговор. Да, и вярно, че дебата е устен, казва председателя, но сега е ясно. Рихард Зебар. Благодаря. Радвам се, е, че сте тук сред нас днес. Аз рядко съм преживявал в а, е, нашата комисия толкова единство. Повече или по-малко е, всички сме за това да задълбочим а, е, връзките си с щатите в областта на търговията, въпреки критиката. Но ние сме политици а, и ние сме загрижени не че вие лично, а че комисията а, не защитава достатъчно добре интересите на гражданите. Нещата доста се променят. Най-напред парламента трябва да одобри е, даден договор. Когато има определени отворени въпроси, е, то парламента ще отхвърли този договор. Така че Кажете, моля, на комисар Декух, или той трябва да отвори дебата и ще информира парла парламента, тогава ние може да ви подкрепим. Но кажете му, че не може депутатите да бъдат държани на страна, то, да се изработи едно предложение и да каже всичко е наред, да се каже всичко е наред и, и да се очаква, че ние ще го приемем, това няма да стане. Ние сме 28 държави членки с различно структурирано публично пространство. Дебатите се водят навсякъде. А комисията трябва да се справи с това и това може да стане, ако дебата се състои преди сключването на споразумението. Ако дебата се а, разрази в последствие, нещата няма да вървят на добре. Аз не разбирам а, опоритата позиция на комисията а, да казва и да твърди, това са правилата, а, трябва да се придържате към тях. Не, ние ви предупреждаваме, казваме ви отново, ако искате да имате подкрепа от наша страна, а, моля, включете ни в дебата. Ние е, се застъпваме, заставаме зад а, високите си стандарти във всички области. Моля ви, вземете това, което чувате сега на сериозно и го кажете в комисията. Сега, а, моето лично мнение, е, как може да вярваме на един партньор като щатите, е, един партньор, който само защитава своите е, граждани, само американците. Ето, европейците могат да бъдат послушвани, американците не. Е, даже канцлерката Меркел е подслушвана. Как може да вярваме на един такъв партньор при положение, че е, той нарушава е, най-основни правила. Не сме чули даже и намек за извинение. Обама нещо каза, но отбягва е, директни обяснения. Всички американски политици имат своите е, досиета, може би и в момента ни слушат. Ние а, обаче какво ние е, трябва да се задоволим само с някакви определени ограничени документи. Трябва да реагираме на тази нагласа. Аз, като политик, трябва да мога да кажа на моите избиратели, да, американците ни дадоха гаранции, гаранции, че преговорите ще са честни. В противен случай е много трудно да си възвърнем доверието, доверие, което е, бе сринато именно от американците. Всички ние сме под натиск но нека играем с открити карти, така повече имаме шансове да стигнем до успех. В противен случай може да преговаряте колкото си искате, резултатът няма да е положителен. Госпожа Сато Аси. Благодаря. Колегите вече споменаха много релевантни въпроси. Аз съм съгласна с повечето от тях. Сега, са инвестициите и защитата на инвестициите. И за решаването на споровете инвеститор-държава. За този механизъм. Изходната точка на комисията каква е? Че такъв механизъм е нужен в едно споразум... търговско споразумение. Така ли е? Ако аз разбрах правилно, в търговското споразумение Штати Австралия няма такъв механизъм, т.е. има прецедент. На второ място. Днес стандартът е този е, механизъм за решаване на спорове да има формата на арбитраж. Това е типа помирителна процедура, но това ли е единствената опция? Ние си имаме Европейски съд, е, съд, който не разглежда само определен вид тела. Там съдиите се номинират от правителствата, така че ако имаме необходимост от решаване на проблем, свързан с щатите, той, този проблем би могъл да се реши от Европейския съд. Може би това е по-добре, отколкото а, решаването чрез арбитраж един от най-добрите експерти в Финландия по международно право, професор Коски, се изказа в, пред финландските медии и каза, че решенията при арбитража в, в областта на търговията Тези решения не са последователни. Това означава, че тази система може да е несправедлива. Е странно, че една такава система се е развила по принцип. Ние разбираме, че много граждани са критично настроени към тази система. Е, това е система, която не може да бъде управлявана, не е предвидима, не е последователна. Така че, ако имаме нужда от този механизъм, не би ли трябвало правителството да започне процеса, а не частната компания? И освен това, съдебния състав, съставът би трябвало да е да съдебният състав трябва да е номиниран от държавите, не от компаниите. Е, госпожа Гатини. Е, Благодаря, господин председател. Аз исках също да споделя някои размишления. По принцип вече всичко бе казано. Това, което каза колегата Себер, трябва да бъде подчертано. Наистина, всички депутати са на едно мнение, независимо от коя политическа група са и независимо от коя държава са. Това трябва да събуди комисията. Защото комисията не иска да види какво се случва в страните ни, не иска да разбере загрижеността на гражданите, а и това ще има влияние върху изборните резултати. Ако това заседание се предава по интернет и гражданите го гледат и ако утре са изборите, то от Европа много малко ще остане. Много малко гласове ще са в полза на Европа. А ние трябва да застанем зад гражданите си. Не може при подобни такива важни теми, като здравеопазване, защита на потребителите, околна среда, е, не може да оставяме всичко в ръцете на няколко човека, които подписват междуправителствени. правителствени споразумения, а легитимните представители на милиони граждани нямат какво да кажат, нямат влияние върху вземането на, решение, на решенията. И не могат да защитят богатствата културата, наследството на целия континент. И то в името на какво? Не е ясно. Комисията има мандат от Господ или кой е избрал комисията? Хората все пак. И за това те трябва да управляват добре. но ние живеем в демокрация, така че мандата може да се даде, но може и да се оттегли. Вие не сте с Божа благословие, избрани. Държанието на комисията надхвърля всички граници. Трябва да се придържаме към стандартите на цивилизацията. Независимо за кои американски стандарти става дома, може обаче да, се, да стане така, че американците да научат нещо от нас, а не обратно. Ето това вещество домпамин. то е забранено в 160 страни. Това е вещество, което е забранено да се при, прилага в селското стопанство, а сега изведнъж трябва да го разрешим, трябва да разрешим хлорирането на, на е, птиците тази висока цивилизация иска да ни накара да приемем те, всички тези неща. Не искаме. Нека чуем гласа на цивилизацията, гласът на най-добрите традиции. Ние не искаме на всяка цена да се доближим до американците. Американците могат да се получат от нас, особено в областта на безопасност на храните. Не може просто тези неща да се решават на масата за преговори. Аз също си спомням тази драматична нощ с Петър Лизе, когато се блокираха етикетите за новите храни. Сега сме в същата ситуация. Това говори много. Така че използвайте тази възможност. Ние представяме нашите граждани, ние искаме да развиваме Европа. Ние сме този буфер и ние ви предпазваме от големите ви грешки. Ние сме европейци, но искаме не тази Европа, която вие в момента ни предлагате. Карен Каренбах. Карен Каренбах. Господин Персер, не е нищо лично срещу вас, но ние всички искаме да си свършим работата. Според мен, преживяваме нещо, което вече се случи, когато имахме преговорите за посебния материал. Е, Комисарът смяташе, че знае какво искат европейците, а парламентът много добре знаеше наистина какво искат европейците, но то беше нещо съвсем различно. Защо? Защото ние не говорихме само с концерните, а и с хората. Днес имаме същата ситуация. А тази комисия днес защитава принципите на хранителната безопасност, на здравето на животните, на интересите на околната среда става дума и за социални стандарти. Тоест, всички неща, за които вие ни казвате, че трябва да ви вярваме, но гражданите не вярват. И ние не сме убедени, че с това споразумение ще има подобрение. Ние смятаме, че ще има влушаване за нашите граждани. Естествено, хубаво е а, нашите добри стандарти да бъдат запазени, но това доверие го нямаме. В този орган тук а, бе обсъдена директивата за енергийната ефективност. В този смисъл е, вие трябва да работите. Ако искате да сте енергийно ефективни, дайте ни достъп до всички документи. Тогава няма да има а, няма да има никакви спекулации по отношение на евентуално преувели... евентуални преувеличавания. Ще ви кажа само някои слу... ключови думи. А, хлориране на пилета и клониране. А, нека избегнем посрамването на комисията, така както се случи това при предишното обсъждане на посевния материал. Страхувам се, че е, ни очаква подобно гласуване, подобен резултат. Мога да кажа, че това бе наистина много интересен, активен дебат. Чухме много и мнения, каква бе основната идея, е, свободната търговия всъщност. И е, все пак е, мисля, че ако си спомняте и при предишни дебати говорихме по този начин. Но това доведе до, и това доведе до резултат, така че нееднократно вече тук се чуя, че подобно широко мнозинство в нашата комисия е, говори че не достига информация, изразява недоволство от начина на водене на преговорите. Мисля, това ще е, бъде взето предвид от вас. Аз на място на комисията бих променил подхода, защото в противен случай съществува опасност е, парламента да отхвърли цялото е, споразумение. Е, акта Swift вече са примери в това отношение ние упражняваме правата си, които имаме по Лисабонския договор, правото на окончателна последна дума по този въпрос, прилагайки върховенството на закона, правата на арбитраж и така нататък. Е, интересувани обаче какви са съотношенията, колко души отвъд океана работят е, като администрация по това търговско споразумение и колко души в комисията работят по това споразумение за свободна търговия. Това е въпрос, който мен ме интересува и бих бил благодарен, ако споделите. Uh, а сега очакваме с нетърпение вашите отговори на поставените въпроси и направените коментари. Чак... Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да ви благодаря за този разгорещен и интересен дебат. Позволете да тръгна от прозрачността. Първото, което искам ясно да заявя, комисията не е е, създала тези, не е поискала тези е, преговори, не говорим за някакво божествено право, е, това тези преговори се разгръщат в единодушно прият от съвет, съвета на министрите мандат. Така че този мандат може да бъде публикуван. Ние не крием е, този, тези права и този мандат. Така че, о, о, освен това, имаме резолюция на европейските ския, резолюции на Европейския парламент за ТИТИП. Те са три на брой и ние прекрасно разбираме как е, какво очаква от нас Европейския парламент. Това е ясно казано в тези три резолюции. И аз днес за първи път имам възможност да застана пред вашата комисия. Ако ме бяхте поканили по-рано, щяхме и по-рано да говорим по този въпрос. Втори въпрос, който бе широко засегнат, е във връзка с прозрачността на работа на комисията пред парламента. Малко съм изненадан, трябва да призная коми, председателя на комисията Енте и господин Шулц, председателя на Европейския парламент, признаха, че комисията работи наистина прозрачно преди всякакви да започна всякакви преговори. Аз съм заставал пред групата за мониторинг на Инте и след тези началото на преговорите аз редовно информирам. Ето вчера имахме среща с мониторинговата група а и а, имаме редица срещи с парламентаристи, така че ние водим много преговори, разговори с парламентаристи и от Европейския парламент и от държавите членки. Аз съм убеден, че това е изключително важно, защото е, тези преговори изискват широко и предизвикват широко обществено внимание, така че ние трябва да представяме как нашите цели. Отново ще кажа, че всички предложения на ЕСА за САЩ минават през групата за мониторинг в Европейския парламент преди да стигнат до САЩ. Това, което в момента не се представя, са предложенията на САЩ. Потърсихме начин да ви ги предоставим като парламентаристи, но трябва да бъда пределно откровен, тъй като ви го дължа Просто не е възможно да водим преговори, при които текстови, текстовите предложения на двете страни да се обнародват. Е, логична последица от е, обнародване на тези текстове, заявиха го от САЩ, е, че ще бъдат прекъснати преговорите. Така че в хода на преговорите. Вие ще бъдете информирани за развоя на събитията. Ние вярваме, че парламента ще зачете правото ни на поверителност върху тези документи, защото това, което не се постигне в Соло, например, не се дължеше на Европейски парламент. Ние им изградихме наистина отношения. Е, прекрасно разбирам вашите коментари и ваш вашата особена отговорност в тази комисия го подчертава. Аз казах самия въпроси за защитата на околната среда, на безопасността са особено важни въпроси и вие имате пълното право да бъдете информирани. Така че честно ми, не искам по никакъв начин да пречим на преговорите. Ние представяме сериозна економическа мощ, така че заставайки срещу Съединените щати, ние ще преговаряме на равна нога в духа и в името на нашите европейски съграждани. Не е вярно, че говорим само с международния бизнес. Ние сме готови да обсъждаме въпросите, въпросите с всеки представители на гражданското общество и синдикати, и неправителствени организации, и организации на потребителите, специално, що се отнася до уреждането на споровете. Има много въпроси, които ни накараха да проведем публични консултации и да коментираме пред вас поставените въпроси. Този документ от консултациите ще бъде поставен на вашето внимание, така че ще спра до тук. Но има един важен въпрос. Във всички споменати от вас случаи и примери във връзка с различни регулаторни политики, а, а, тези проблеми съществуват не заради споразумението с САЩ, а защото 28-те държави членки имат различни виждания. Така че съвсем откровенно ще ви кажа, че за да избегнем потенциални рискове е да се откажем от споразумение. Това означава сложна тема. Адвокатите могат да, юристите могат да работят за индийски или китайски фирми, но нашата идея е как да подобрим системата, да я направим бъдеща, достойна за доверие, прозрачна и да бъде ясно очертана, защото в противен случай отваряме чрез непоследователни решения вратата за нарушения. И освен това ние искаме да имаме механизъм за обжалване, възражения, апелация, така че и да има възможност да се обърнат, заинтересованите да се обърнат на по-високо ниво. Така че защо тези разпоредби не се прилагат от местните съдилища. Това е право на избор, ще бъде моя отговор. Ние включваме такива въпроси, например, в споразумението за международна търговия. Там е записано, че въпросите ще бъдат разглеждани от национални съдилища и от съда на Европейския съюз. Именно за това съществува възможност за избор. И е, този въпрос за избора ще бъде включен във всички международни е, търговски споразумения питате а, за поведението на комисията. Ние имаме много премислен мандат относно защитата на инвестициите. Съгласно този мандат ние трябва да обсъдим въпроса с САЩ, трябва да приемем и обсъдим и приемем съответни правила за защита на инвестициите при гаранции, като от решаващо значение прозрачността. Да след като проверим дали това е възможност, ние ще докладваме, ще информираме държавите членки и Европейския парламент и те ще решат дали желаят да участват и да се присъединят към ТТИП. Това е единодушно получение от нас мандат от всички държави членки така че ние бихме искали да, да продължим да обсъждаме въпроса с държавите членки и парламента. Имаше редица въпроси за това как ще постигнем тези преимущества, какво ще правим по този, онзи или онзи въпрос. Позволете да цитирам четири примера, но много скоро ще има обнародвани документи от за различните браншови и сектори относно въз, възможностите не само за бизнеса, но и за регулаторите, регулаторните органи. Така че позволете да приведа четири примера. По въпроса за разпоредбите за автомобилите, всички, да, там разликата е голяма между САЩ и а, е, Европейския съюз. Просто културата е различна, така че не може да се каже, че европейския автомобил е по-малко безопасен от американския или обратното. Не, това е въпрос на анализ на базата на факти. И точно това правим в разпреговорите. Разгле... Присъстват представители на регулаторните органи и се търси възможност. Може ли да се постигне взаимно признаване на базата на различните технически изисквания за безопасност в автомобилостроенето. Ако постигнем резултат, знаете, че е, преимуществата ще са големи, така че защото а, е, ние можем да е, включим една солидна част в цените на, на колите. Имам предвид, че до 20% може да бъде отражението върху съответните, цената на съответните автомобили. Така че това засяга автомобилостроенето. За фармацевтичната промишленост. А, един един практически въпрос, който обсъждаме. И САЩ, и Европейския съюз работят за хармонизация на стандартите на базата на добрата производствена практика, good manufacturing, добрата производствена практика, good manufacturing practice. Е, и така, че компетентната администрация на САЩ не приема проверки от ами, Америк... от европейски инспектори, така че европейски, а американски компании, включително и малки, не могат да бъдат подложени на двойна проверка. Това е въпрос на взаимно доверие между регулаторите. Е, така че колегите от двете страни на Атлантика да имат доверие едни в други, да гарантираме безопасността на ресурс, е, ресурсите и е, до съответните бизнес възможности, защото регулаторните органи ще се възползват от ограничени ресурси, за да постигнат съответния резултат. За козметиката. Няма да ви дам 50 е, или 100 примера, три. Козметиката. Да, това е много интересен пример. Във всички тези случаи ще имате подробности в документа, за който ви споменах. Но има ред е, съставки, които в Европейския съюз са разрешени и се използват в козметиката, но не са разрешени в щатите. Е, дали защото не са безопасни, е, ние си имаме собствената оценка и заключение, е, че са безопасни. И в момента се дискутира дали регулатора в щатите може да приеме оценките, които са направени в Европейския съюз. Няма да станат автоматично тези неща, но може да се улесни процента, процеса на оценка от тяхна страна. Ето това дискутираме. В козметиката няма да проверим, променим нищо по отношение на етикетирането за използване на животни. Знам, че има е, така бдителност и е, подозрения в това отношение. Нищо няма да бъде променено. Ето това са конкретните примери. Има и още много други, включително и в областта на безопасността на храните, защото Знам, че мнозина от вас се обезпокоени да не би да се подронят нашите стандарти. Ние просто търсиме да улесним живота на нашите износители, тези, които изнасят храни в щатите. Защото техните процедури са изключително дълги, изключително тежки и е, често враждебни. И след като е- са направени инспекции и проверки в Европейския съюз, е, гледаме дали те не могат да бъдат прияти в щатите. Е, въпрос е да се прилагат и правилно тези разпоредби. Търсиме начини да улеснят на нашите износители. А щатите също няма да направят компромис с тяхното ниво на защита, нито ще си променят законодателството, както и ние няма да го направим. Има и други въпроси, но искам да ви успокоя, че всеки, който участва в е, преговорите, е чиновник на Европейската комисия и ние спазваме съответните етични норми. Не знам за кого говорихте, когато говорихте за експерти. Ние в е, преговорите няма експерти, има служители на Европейската комисия когато не водим преговори в щатите, присъстваме около 100-120 представители, служители на комисията от всички служби. Голяма част от моя екип има, идва от съответните служби на комисията в различните области и От американска страна бройката е горе-долу същата. Мисля, че последния тур имаше 130 служители от щатите, които участваха в преговорите, отново с участието на регулаторните агенции. Е, така че от двете страни на масата стоят представители на съответните компетентни регула... регулаторни органи. Мисля, че се опитах е, да отговаря на вашите въпроси в максимална степен. Ако съм забравила нещо, моля, напомнете ми или мога да дойда отново при вас. Е, във всички случаи определено е, ще се възползвам от всички следващи възможности да дискутирам тази тема с вас. Аз знам, че вашата комисия е представена и в групата за мониторинг на Инта. Ако искате да дискутирате и там как вашите позиции да бъдат отчетени по-добре, е, също можете да се обърнете и към тази група. Благодаря. Благодаря за подробните отговори. Беше хубаво, че имахме достатъчно време за този дебат. Е, естествено, това няма да е последния път, но за този мандат това е последния път. За някои колеги това бе последен път, например за госпожа Род Перент. Вероятно в друг състав, следващия мандат, е, този дебат ще продължи. Важно е. Важно е все пак да има успех. Благодаря. Благодаря за отговорите. Въпросите бяха много. Желая ви успех при преговорите. Daran arbeiten wir. Eine Kommission, dafür sorgen wir, äh, dass sich die anders zusammensetzt äh, weil, und auch an der Spitze. Ние работим също в тази посока да се промени до някъде и ръководството на комисията.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 Gut, damit geht es jetzt weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das Преминаваме към следващата точка – намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директива 2003-35. Даваме думата на комисията по този въпрос. Най-напред комисията да се изкаже. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички и на депутати тук. Благодаря, че ни давате възможност да изложим е, набързо новия пакет за качеството на въздуха. Доколкото разбирам, имаме няколко е, минути, което няма да бъде лесно, но ще се опитаме да се възползваме. Благодаря е, и за това, че ни е, давате възможност да използваме няколко слайда, защото досието е много пространно и ще ни помогнат тези слайдове. Ще се опитам максимално бързо да представя нещата. We're here presenting the the new air quality package that the commission... Тук ви представяме новия пакет, който комисията за качество на въздуха, който преди, приехме през декември. Резултат от три години работа с, с заинтересуваните страни и оценка на въздействието. Та винаги е добре да започнем с добри новини. Съществуващата рамка за политиката за въздуха работи добре, постигнали сме определени добре измерими резултати и ползи. Отляво виждате една графика, която показва емисиите от няколко ключови замърсители и как са се развивали те във времето от 90 до 2010. -та. Виждате, че всички емисии намаляват най-интересната е линията в дъното сулфиди, там около 80%, с 80% са намалени емисиите. И ще се върна на тази тема. Отдясно ви показваме е, политиката за качеството на въздуха. Е доста зряла политика, тя засяга и околната среда и показваме, че така можем да постигнем по-добри резултати за а, околната страна, а и за економиката и за здравето. Червената линия е индекса на населението, синята е, е БВП индекса и зеления е общо намалението на щетите от замърсяване, което това е така картината, на която получихме. Над 300 страници се съдържа информация, ще ви представя само част от нея. Има, разбира се, и проблеми, и те са доста сериозни сигурно ги усещате, когато дишате въздуха в Брюксел или други големи градове в Европа. Първият проблем е с е, едрите частици, PM10 ги наричаме. Виждате, че повечето монитори в градовете все още ги отсветяват в червено, т.е. надвишават граничните стойности но е редно да се каже, че това надвишение е, се случва само в големи е, градски зони или индустриализирани зони в Европа. Е, в дясно виждате друг, още един слайд. Може би не е толкова лесно да го видите. Ще ви дадем презентацията за азотен диоксид също друга гранична стойност, където, която е определена с законово задължителни текстове. Там също има доста червени точки на картата. А за замърсемостта с едри частици в момента сме повели 17 дела срещу страните членки и е, защото за нас те са и се знае, че те са най-вредния замърсител за човешкото здраве. Все още за е, азотния диоксид няма процедури, но сега започваме е, първите пилотни схеми и съответно първи стъпки за процедури за нарушаване. После долу-ляво озон е, приземно ниво и е, мери се и стоеността високо горе също. Озона има въздействие върху растителността, здравето и така нататък. Отново има твърде много червени точки. Е, за озона нямаме задължителни прагови стоености, а по-скоро целеви. Във всички случаи един от замърсява, е, замърсителите е такъв, който се разпространява и в, цяла, в цял свят. Е, серни оксиди, т.е. вкиселяването, което в един момент се смяташе за голям проблем през 70-80-те, те спомнете си киселините дъждове, сега можем да кажем, че този проблем е, е, си отива. Основен приоритет за момента е обедняване на насищането на околната среда с азот, включително и от е, източници в е, въздуха. Това са данни, които е, вие можете да намерите в доклада в по-големи подробности. Също така търсиме и източниците за нарушаването или не спазването на нормите за големите частици, като че ли е, причините са един цял коктейл от е, е, причини. Една трета е транспорт, друга трета е отоплението и третата трета е фонови източници за азотните окси, е, окиси смятаме, че ако приложим съществуването е, законодателство е, с, новите коли и така нататък, тези проблеми ще се изпарят. Тоест, от червено ще стане зелено. За серните оксиди за азотните оксиди всичко е свързано най-вече с дизеловото гориво. И много е, често повдигаме и въпроса и проблема е, за е, много лошите показатели на дизеловите автомобили. Докато автомобилите, които работят с бензин, съответните стойности е, се постигат и, на, и в реалния свят. Докато в дизела, е, е, така, сивия облак, който ви показваме, са реално това, което се случва. Тоест, не влизаме в граничните стойности и се надяваме, че когато въведем Евро 6, това ще е един, един основен компонент от а, решението. Защо а, всички тези червени точки все още са проблем, бихте попитали? Може би сте чували, че има оценки а, в смисъл, че замърсяването на въздуха причинява проблеми в здравето и води до А, над 100 000 преждевременни случаи на смърт в Европа, което е повече от катастрофите с коли. Също повишено съдържание на азот. Включва около 70% и от зоните на тура в Европа, т.е. има проблеми е, не само от градската среда, но и други зони, които се опитваме да защитим с други е, норми. Е, външните разходи варират между 3 до 9% от БВП. 330 до 940 милиарда евро на година. И в такъв смисъл, ако си помислите какви са конкретните економически цени, конкретната историческа цена, това са 20, е, 243 милиарда загубени работни дни, е, платени болнични, болести заради замърсявания. Е, също около 1 милиард са загубите за възстановяване на повредени зони от е, натрупване на озон. Е, във всички случаи можем да ви дадем повече е, подробности и статистика. И сега ще направя един голям скок. Ние огледахме много внимателно как се разви проблема във времето и дали е необходимо да има допълнително целенасочено законодателство – за да се справим с тази ситуация за не спазване на нормите. Оценката на въздействието е разделена до периода 2020. Не бива да се объркваме с факта, че е, в... Е, ние не приемаме факта, че страните членки могат да продължат да не, допазва... Е, да не спазват нормите, които се предполагаше да спазят до 2010 но до 2020, ако се е, въведат всички е, съществуващи мерки, е, включително за екодизайн, за морските мерки и така нататък, ще може да се постигнат много значителни резултати. Разбира се, ако и страните членки работят на национално и местно ниво, така както са предвидели. И затова е, считаме, че няма да има е, нужда от е, допълнително законодателство, защото само по себе си това е, означава, че ще мине много време преди да се постигнат резултати по това ново законодателство. Но трябва не само да се търсят процедури за санкциониране на неспазването, но и мерки за подкрепяне на и развиване на капацитета на националните, местни и регионални власти, съответните мерки за е, въвеждане на тези програми за 2010 решихме да не, е, да не се засилват стандартите повече от предвиденото е, от, Женевския протокол в 2012, защото е, това ще отклони вниманието от усилията, които са необходими, за да стигнем до нивата, които се предвиждат за 2030 година. И е, дори да преодолеем проблемите с спазването на законодателството, е, отляво е дадена тази статистика, това е процента на населението, което е изложено на замърсяване от въздуха над нормата, червените фигурки. И ако видим препоръките на е, Световната здравна организация, виждаме, че картината е много е, различна. Тоест, нашето законодателство изостава зад нормите на е, Световната здравна организация. Е, нашето законодателство е добро, но в никакъв случай не е водещо в света. Изоставаме зад Япония и други страни. Така че така, чувството, че ние водиме в така програмата за зелена в кавички политика, това не е така. Разгледахме различни варианти за периода до 2300 в рамките на... Тъй като имам ограничение от времето, не мога да ви говоря в подробности, не мога да отговоря на въпроси по-нататък. А, какъв анализ направихме? Ние търсихме какви са въздействията върху е, здравето и то в е, хоризонта до 2300 за е, едрите частици, за озона и така нататък. До 40% могат да се постигнат постижения, ако се спазва е, законодателството, но виждате, че кривата се поизправя и ние може би няма да стигнем до 400 хиляди случая на преждевременна смърт, но ако нищо не правим, цифрата ще се върти някъде около 300 хиляди. И червената линия, какво бихме постигнали, ако приложим всички технически опции, които са ни известни за момента. Това са максимални технически ги постижими намаления. Това е разликата между синята и червена а, линия. Това е така наречения сценарий да затворим, да, да, да сведем разликата до нула червената линия е максимално технически по възможното и в момента предложението на комисията е около 70% възможност да се намали тази разлика, което е във всички случаи по-добре от съществуващото 50%. Зелената линия дава статистика за това какво може да се постигне Става дума, ние наричаме усилието за максимален контрол или управление, ако се приложат всички съществу, възможни норми, не само технически. норми, свързани с политиката за защита на климата и енергийни мерки и така нататък. Тук също се постига марш по-голям от това, което ние предлагаме, т.е. нашето предложение е постижимо. Във всички случаи, е, нашето предложение се намира някъде в средата. Много важен елемент от пакета е комуникацията, съобщенията за новата програма за чист въздух. Друг е, част от пакета съдържа това е предпоследния ред. Ратификацията на протокола от Готенбург, т.е. вече нормите, граничните стоености, договорени между страните членки до 2030 година. Там трябва да действаме доста бързо, за да може и нашите партньори от Източна Европа и други да действат в посока на договорената политика за качество на въздуха. Другите предложения са за периода до 300 година за ревизиране на директивата за националните ангажименти за намаляване на емисии. Там са ввели абсолютни цели и относително цели. Има и предложение за директива за контролиране на емисиите от средни големи установки. След това разглеждаме 6 замърсителя. Виждате ги изредени на екрана. Добавяме и по-малките частици, PM2,5. Това трябваше да бъде направено в контекста на Женева и също вкарваме и метан. Последните два замърсителя частиците имат отношение към здравето и ние слагаме акцент на това, защото имаме определено желание да максимизираме ефекта с политиката за енергия и борба с климатични промени. Включваме и озона и друг така наречен черен замърсител – Включваме и при курсорите също. Метана е един от тях няма не въвеждаме много строги норми, но мандата е добре да влезе и в международните преговори по-късно, защото извън Европа могат да се постигнат много по-големи намаления на емисиите на метан. Също сме обмислили граничните стоености за 2020-2030 и имаме една средносрочна така мерителна цел 2025 защото между... е добре да имаме една, един момент на проверка междувременно, за да видим как се движат страните в така, усилията им за спазване на нормите. Въведохме и възможности за гъвкавост, което според мен нас е редно, и е, разпоредби за засилено управление и прилагане. В е, оценката считаме, че има проблеми с качеството на въздуха, извинете ме, е, в смисъл, че е, ред задължения са били сведени до вниманието на регионални и местни власти, които имат други проблеми и много кметове се оплакват, защото те не могат да постигнат тези цели, защото, примерно, имат твърде много дизелови автомобили. Така че без да предписваме прекалено много, търсим да а, ангажираме и а, екипите за управление на емисиите на регионално и местно ниво за, инсталации, за горивни инсталации от среден размер. Тук се търси също за свеждане до, до минимум на разликите в рамките, политическите рамки. Става дума за горивни инсталации 5, под 50 мегавата, между 1 и 50, под 1 мегават, нарича екодизайн. дизайн. Тук вече виждаме все повече от тези инсталации, които започват да спазват нормите заради въведените политики. Също се засилва и използването на биомаса за изгаряне в тези инсталации и в такъв смисъл частиците във въздуха започват да се увеличават леко, преди те спадаха, но заради използването на биомаса отново нормите се увеличават. Така че трябва да се търси съответната инфраструктура и съответните е, инсталации, които да търсят намаляване на, дреб... на частиците. От е, до 200% могат да се постигнат намаленията както за новите, така и съществуващи установки. Смятам, че тук сме предвидели доста по-леки разпоредби, отколкото предвижда комисията за настоящите, е, в настоящите законодателства. законодателство. Ние сме наясни с факта, че е, трябва внимателно да подхождаме към по-малките инсталации, защото те не следва да плащат прекалено много за това. За това и сме избрали решим за регистрация, а не за разрешителни. Тук ще трябва да обсъдим целият този въпрос с идентифицирането на стопанските субекти. Също така разработваме едни по-строги норми за емисии, които така екземп... примерни такива ги наричаме, които страните членки могат да прилагат, ако желаят. И за да обобщя, целият пакет и стратегията а, отразява възможността да се постигнат сериозни ползи, економиите от разходи ще стигнат до 40, могат да стигнат 44 до 140 милиарда годишно. Тоест, можем да намалим и преждевременните случаи на смърт с 200 хиляди, което е много сериозна цифра. 58 хиляди случая на преждевременна смърт могат да се постигнат с а, допълнителни мерки. Също ще има спестяване на 3 милиарда при разходите за прилагане Има цифри и за какво ще се случи, ако се прилагат и е, пакетите за енергетиката и борба с климатичните промени, което също ще спаси разходи. Благодаря ви, очаквам, че вие ще подкрепите този процес и съм готов да отговоря на въпроси, ако имате такива. Накрая, презентацията е съвсем кратка. Работихме с колегите в съвета. Три дена предлагахме нашето закон... предложение за законодателство. Ако считате, че ще ви е полезно, можем да ви изпратим тези презентации, така че вие да разполагате с същото количество информация, което бе предоставено и на съвета. Благодаря. Е, презентацията беше много подробна. Благодаря ви. Е, чистотата на въздуха е нещо много важно. Имаме по-малко жертви на пътно-транспортни происшествия, отколкото жертви е, вследствие на лошия въздух. И това е нещо, което говори само за себе си. Значи, ако може да спасим 1800 човека, 18 000 човека на година, това е един чудесен подход. Благодаря, благодаря за презентацията. А сега давам думата на докладчицата, след като се свърши телефонния разговор. Thank you. Um, thank you to the Commission. I know um, the благодаря. Аз имам съответните документи от комисията, зная обхвата на извършената работа. Е, имаше три заседания в съвета, така че е, това досие е доста напреднало там. Ние доста късно се занимаваме с това досие сега. Това ще е един от големите съзаконодателни актове и това ще осложни нашата работа. Особено, що се отнася до подготвителната работа. Това е много технически файл, не много подходящ, що досие за публичен форум като този, където може да се разменят мнения по принцип. А тук става дума наистина за неща по същество. Трябва да имаме заседание с комисията, за да разберем какво се случва е, формата на тези заседания трябва да е друг. Аз ще бих предложила да започнем с организирането на тези заседания. <clears throat> Не е лесно, защото някои политически групи не можаха до момента да определят докладчици в Сянка. За момента аз и госпожа Гардини. Това е, това, ние двете работим по досието. Може би още един колега ще бъде номиниран. Така че нещата ще бъдат сложни. Технически е файла, досието. До момента в разговорите ми с комисията говорихме за оценката на въздействието, което те са изработили. Ясно е, че те все още имат капацитет а, с консултанти, които са използвали. По отношение на време, по отношение на средства – Естествено, тези ресурси не са неограничени, но може да ги използваме за допълнителна работа. И ако се съгласим да го направим, аз бих е, подкрепила тази инициатива, но не зная дали това е много демократично. Трябва да се е, консултирам с другите политически групи, но за тази цел трябва да зная с кого ще говоря. Обръщам се към колегите. Нали? Трябва да се определят с други думи докладчици. Явно е. е чухме е, кратка презентация по това досие. Още сме в началото на работата. Нямаме и график даже още. Но като виждаме мащата на предложението, виждаме, че това ще е доста предизвикателно предложение. Аз с удоволствие бих се впуснала в работа. Но трябва да знаем, трябва да решим ние какъв ще е обхвата. Комисията няма точна представа. Оценката на въздействието е ясно, но, но комисията не знае точно до къде ще стигне в предложението си. А, за момента нещата са поставени на доста широка основа, така че сравнително бързо трябва да решим дали да приемем е, предложението на комисията, анализа на комисията такъв или трябва да ограничим обхвата. Във всички случаи трябва да сме внимателни, когато е, сравняваме това досие с други законодателни актове. Не бива да се разпростираме прекалено много, защото това ще накърни нашата ефективност. А, ето има идеята за прагове, прагове стойности. може би трябва да, да помислим за замърсителите, трябва да помислим и за парниковите газове. А, Има тук няколко цели. Имаме целите 2020, имаме междинните цели а, за 2300, а според мен целите 2300 година са ключови, защото държавите членки са си поставили цели на различни нива и те са също и в предложението има различни подходи, гъвкави подходи за постигане на тези цели. Така че, може би нека да се ориентираме по целите 2300. Е, не бива да увеличаваме административната тежест, трябва да облегчим държавите членки в постигането на целите. А в моята държава, в моята страна, въпросът за чистотата на въздуха е много важен. Е важен и сигурно и в другите европейски страни. Така че ние сме свикнали да говорим по тази тема и <clears throat> информацията е много важна. Ние сме задължени просто да се справим добре с едно такова досие. Искам да кажа нещо за целите на Световната здравна организация. Аз ги разгледах анализирах и е, докладчиците всяка също ще се занимават с тях. И е, също се информирах какво става в щатите. Те се справят по-добре, отколкото ние. Ние сме свикнали да сме водещи в тази област, но щатите доста са, изглеждат доста по-напред е, парламента трябва да реши какви ще са нашите амбиции. Комисията има решение а, и ние трябва да решим дали да приемем целите на комисията или искаме да заложим още по-амбициозни цели, ако да, на какво равнище. Така че, виждам, предложението на комисията, на комисията включва някои гъвкави цели – няма да се впуска в подробности, те всички са в доклада, но е, това за нас ще е ключов въпрос да погледнем тези гъвкави подходи, по които, които могат да се приложат. Трябва да решим е, кои да подкрепим, кои да приложим. Мисля, че това е което искам да кажа на, тази, на този момент. Е, много е трудно да се отбележи напредък по едно такова законодателно досие, но има добра подготвителна работа, която е свършена, може да се добави още информация, така че изходната позиция е добра. Трябва да започнем с аналите си, но ни трябва, трябва вече да знаем коя ще е групата от докладчиците в сянка. Затова аз мятах, че е хубаво да има една първа размяна на, на мнения днес. Това е. Елизабет Кедлин, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, и на представителите на комисията за представенето на този законодателен пакет. Това несъмнено е едно амбициозно начинание, сложно, специализирано, изискващо ем, експертни познания. И това е съвсем сбита формулировка. Несъмнено ни предстои много сериозна работа. трябва да бъдем особено внимателни в нашата работа. Аз лично трябва да се занимая подробно с информацията. Данните могат да бъдат тълкувани различно, доста пространна информация и ако ще правим нещо, трябва да действаме правилно защото резултатът може да бъде обратен на очаквания. Ако е, сбъркаме подхода или начина на действие. Вярно е, гражданите държат много на доброто качество на въздуха, защото в крайна сметка и гарантирането на неговата чистота е държавна задача. Мерките на Европейския съюз трябва да бъдат от решаващо значение и не бива да пораждат допълнителни разлики между отделните региони, които изхождат от различни дадености, обективни а, фактори, като географско положение, климатични особености и така нататък. Искам да кажа няколко думи. в подкрепа на казаното от комисията. Става дума за огромната разлика между действителните и лабораторните стойности на азотните окиси, с които се борави. Това е и една от основните причини да не можем да постигнем добро качество на въздуха. Бих искала да чуя от комисията Помислено ли е за ефективни мерки за а, МПС, които вече са в движение и които още дълго ще бъдат в движение, макар че не удовлетворяват определени изисквания. Не можем просто да кажем замърсителите са задачи, МПС, които замърсяват въздуха, са работа на държавите членки. Трябва да помислим по въпрос. След това, амоняк. Несъмнено е много, много хубаво да се помисли в тази директива за пре, работа в тази посока. Особено NH3 като един вид предварително вещество, а също и граничните стойности за фините прахови частици, пм 10 но мисля, че се нуждаем от устойчиви координирани инициативи по тези въпроси, включително и мерки в рамките на плановете за развитие на селските райони. Но трябва да въведем и прилагаме наистина добре координирани действия такива, които не товарят само и единствено държавите членки с отговорност. Решенията са трудни и неправилното им прилагане може да доведе до още по-голями различия в Европейския съюз. Знаете, че имаме региони, които от години чакат тази директива. Райони, кои, региони, които искат да помогнат за намирането на решения. Има обаче и други региони, като моя роден регион, които са в неравностойно положение в сравнение с други региони. А, и като помисля за предвидените, предвижданите помощи. трябва да признаем, че има региони, които са в по-неблагоприятно положение и географски, и климатично, и това несъмнено се отразява на състоянието на въздуха. Именно това ме кара да смятам, че е важно там да се приложат специални финансови инструменти. Това е което мога да кажа в момента. Едва сега започваме работа. Аз съм за обмен на мнението. Благодаря и на докладчика, че застъпва този подход и за нейната готовност е, за беседване. А сега да чуем колегите от Нидерландия. За колег... Госпожа Райнхаут не може да участва предвид провеждащите се в Нидерландия избори. За това ще чуем нейн представител. Благодаря, благодаря на комисията за представените данни. Основният коментар на зелените е израз на нашето разочарование от липсата на амбиция в това предложение. През миналата година Основна тема на Зелената седмица на комисията бе качеството на въздуха и в работната група, в която работих с господин Европомисаря Поточник, а, останах с впечатление, че можем да очакваме по-амбициозни цели. Например, знаеки факта, и комисията вече го каза, че а, жертвите на замърсения въздух надхвърлят десетократно жертвите на пътно-транспортни происшествия. И аз направих справка това са 28 000 души. Ако тръгнем към, е, от 100 000 към 3 000 е, жертви на замърсяването на въздуха. Разбира се, тенденцията е насърчителна и все пак в е, сравнението с жертвите на ПТП е наистина впечатляващо. Така че трябва да помислим за начина по който ще се реагира, когато, да речем, се постави диагноза на заболял или е, починал човек и се установи, че качеството на въздуха е също част от причините за е, смъртта. Това трябва, не бива да се подминава. Иначе нашите критерии се отличават и е, параметри се отличават значително от тези на Световната здравна организация. Мисля, че трябва да си поставим по-висока цел в това отношение и оценката на въздействието на комисията не предвижда дори такъв сценарий. Е, комисията говори за е, споразумението от Гетеборг, Вместо да бъдем пионери, ние просто се съобразяваме с международните договорености. Според моята информация, този модел сочи, че нивото по споразумението от Гетеборг е по ниско, отколкото това можем да постигнем с сегашното законодателство. Така че за някаква особена амбиция там явно не можем да говорим. Що се отнася до метана, е, Джули е, Гърлинг вече спомена, е, че да, това е парников газ, но замърсителите в тази област са наистина много. Много от отпадните газове са много по-опасни за озоновата дупка и за озоновия слой, впрочем, прощавайте, и за стратосферата така че това ме кара да задам въпроса, защо толкова късно се въвеждат а, ограничени гранични стойности за метана, който не само парников газ, но и много вреден за озоновия слой. И накрая замърсяванията от а, кораби. А, ние имаме съответна директива и там комисията предложи в рамките на пакета за а, качествата на въздуха да бъде направена оценка а, на въздействието, тръгвайки от 0,1% замърсяване, както в а, пристанището, така и в Ла-Манша, Северно и Балтийско море, стойностите, които ще бъдат сила от 1 януари до година. Комисията обеща да помисли за включване, въвеждане на тази стойност за 12-те мили зона в Северно море дали комисията е направила нещо по този въпрос, дали е направена оценка на економическата ефективност и ако да, какъв е резултата? Председателят, благодаря. Има ли други колеги желаящи да вземат думата? Не виждам други желаящи да вземат думата, така че давам думата на комисията за отговор на поставените въпроси. Заповядайте. All, I... Благодаря. Първо, благодарности на уважаемите депутати за коментарите. Дори усещам известно е, окоръжаване от тяхна страна. Тук е. Няколко конкретни въпроса имаше и ще се опитам да им отговоря, дано да съм изчерпателен. Мисля, че имаше въпрос. Е, госпожа Гърлинг направи коментар, но не зададе конкретен въпрос, нали така? Госпожа Гардини е, попита дали комисията предвижда конкретни мерки за МПС, които вече са на пазара. Да, е, това е част от нерегулаторния компонент по някакъв начин. В Европа работим с стандарти за пазара и когато съответния продукт изпълнява съответните стандарти, той може да се появи на пазара и да бъде държан там, докато е годен за употреба. И в случая не правим изключение от този принцип. А страните членки, начинът да се справят с ситуации, в които има по-големи рискове, е да се направят ограничения, примерно да се допускат само чисти автомобили в определени золи, зони. И докато все още съществуват тези автомобили с не толкова добри е, показатели. Проблема не е системен. Виждаме данни от репортажи на журналисти. Има и един документален филм на Франс 2, ако помня правилно, който показва, че все повече граждани махат катализаторите от автомобилите си. Това определено е проблем и това не може да бъде приемано. Тоест има проблем доколко разпоредбите за прегледи и поддръжка могат да бъдат затегнати. Знам, че поне една страна членка предвижда да направи това. Трябва също така санкциите да бъдат достатъчно разобеждаващи в такъв смисъл много е, често е, тези мерки е, следва да се свързват и с местните планове за устойчивост. Ние можем да оказваме подкрепа на всички нива, включително въвеждане на нови практики, които се откриват по силата на пилотни проекти. Защото е много по-ефективно да обединяваме опита на експерти от много градове и страни. Също питахте има ли целенасочени средства. Да, в програмата LIFE се предвиждат средства за така наречени интегрирани проекти, които могат да бъдат много по-целенасочени и страните могат да получават съответна подкрепа за решаване на тези проблеми. Това е една стъпка за добиване на средства. Могат да се търсят средства и по структурните и кохезионните фондове. Така че просто е необходимо да имат добро ръководене на този е, процес, също за модернизиране и ремонт е, за пътническите автомобили. Това не се смята за добър вариант, но е, за автобусите и тежките камиони модернизирането се счита за по-добър за добър вариант. Освен това ще създаде и работа на местно ниво, което също е полезно. Наясно сме, е, че има области в Европа, които са е, в неравностойно положение, включително и долината на река По. И по географски съображения, и по економически. За това търсиме и възможности за оказване на подкрепа а, така, формулирали сме така наречения черен триъгълник Словакия, Чехия и други, където се използва много въглища за отопление в домовете, където замърсяването е действително е изключително високо и ще се опитваме да сменим а, използването на тези мръсни горива с по-чисти но става дума и за това какво може да се е, какво могат да си позволят хората, така че подготовката, процесът е много странен. За долината на По, там живеят много хора, доколкото сме запознати и в, е, докато в някои области можем да свалиме така нормите в други не можем. Така че като търсим решение по време на консултациите, мога да кажа, че хората от различни региони сигнализираха а, тяхната паника, примерно за емисиите от амоняк. Ние считаме, че ще може да има и по-целенасочени, по-добри решения на този проблем разочарованията за нивото на амбиции. Нека да ви коригирам. Политиките, които предлагаме, ще дадат а, а, намаляване на половина на преждевременно настъпилите случаи на смърт. А, включително тези 58 хиляди, които биха били реализирани по настоящата политика, така че имаме още много неизползван потенциал и е много важно да се прилага както е необходимо и съществуващото е, законодателство много стрикно да се прилага. В този контекст е, мога да спомена също, че е, е, дизеловите е, отработени газове е, още 2008 година са обявени за канцерогенни и Световната здравна организация е, декларира и замърсяването на въздуха за канцерогенен фактор, така че ние не подценяваме въздействието и се опитваме да постигнем и е, малко повече от това. Опитваме се също така да видим къде са най-тежките причинители на смърт в този коктейл и сме напълно наясно, че замърсяването на въздуха трябва да бъде проблем, с който да се справим. И накрая за Готенберг, дали следваме или водим – за 2020. До 2020 ние следваме протокола на Готенберг. Съвсем съзнателно правим, защото не искаме да губим твърде много време в преговори за 2020, защото тя ще настъпи съвсем скоро. Но е, търсиме е, вече нормите за 2030, 30, когато се надяваме, че ще излезем над нормите по международното законодателство, които още не са определени за 2030. И накрая е, вие зададохте въпрос дали сме направили анализ за ползите и разходите, ако ще е, надхвърлим нормите за е, емисиите на сяра. Ние смятаме, че постигнатият компромис е достатъчно добър, дори сега, когато гледаме назад. Така че а, да внасяме допълнителни мерки, е, ефективността ще се намали. Затова е по-добре да А, контролираме емисиите е, на сяра. Комисията обаче няма мандат е, да обяви съответни зони за контрол. Това е прерогатив на страните членки. И е, ние сега се опитваме от, така, да насърчим страните да върват в тази посока, като се признава факта, че е, емисии, които имат положителен ефект върху е, наземните територии, те ще бъдат и по-ефтини. Е, това лично смятаме да в тази посока да работим в страните членки и повече подробности можем да дадем по-нататък. С това искам да ви благодаря. Благодаря. С това приключваме днес заседанието. Това беше много важна тема, тема, която ще разискваме и следващия мандат. Но с днес, днешния дневен ред приключваме. На 14 април от 2.30 ще е последното заседание за този мандат, тогава ще има изслушване с представителя на Агенцията по безопасност на храните. Благодаря на колегите. Мисля, че беше много хубаво, че отделихме специално толкова време за споразумението с щатите, а сега ви желая приятна вечер.